E, dzień dobry. Witam Państwa. Добро утро, уважаеми колеги. Приветствам ви на пленарното заседание. Искам да открия пленарното заседание. Приветствам господин Ван Румпа, председател на Европейския съвет. Приветствам председателя на Европейската комисия и господин комисар. Благодаря ви, че се отзовахте на нашата покана. Първа точка от дневния ред е изказване на председателя на Европейския съвет по заключенията на Европейския съвет от 24-25 март. Давам думата на председателя на Европейския съвет господин Ван Ромпой. Благодаря ви, господин председател. Господин председател, Господин председател на Европейската комисия, почитаеми евродепутати, в рамките на 49 дни бях председател на три заседания на Европейския